И сега преминаваме към следващия а, дебат за положението в а, Грузия. А, и сега давам думата на господин Стилендидес от името на комисията. Господин председател, скъпи колеги, дами и господа, Нека препотвърдя ангажимента на Европейския съюз да продължи асоциирането с Грузия. Заместник председателя Федерика Могерини посети Грузия на 10 ноември. Втория съвет за асоцииране бе проведен на 16 ноември в Брюксел. А комисаря Хан ще бъде утре в Тбилиси. Така той ще продължи нашия ангажимент на високо равнище до 19 ноември. Съвета за асоцииране разглежда напредъка по прилагането на споразумението за асоцииране между ЕСА и Грузия. Грузия, извинете. То бе подписано през юни миналата година. Този съвет ще разгледа и някои от оставащите предизвикателства. Относно напредъка. Приветстваме доброто прилагане на споразумението, докладите на Евростат доведоха до увеличаване на износа от Грузия за ЕС. Виждаме, че Грузия напредва в добър ритъм. Същевременно обаче е важно на бизнеса в Грузия да се съобщят ползите от споразумението за свободна търговия. Относно предизвикателствата, колеги, бих искал да кажа следното. Трябва да има добра политическа атмосфера. не трябва да се стига до стъпки, които да повишат напрежението. По време на контактите съобщихме, че демократичният преход трябва да продължи до изборите през октомври 2016 година. Заявихме, че очакваме институциите да действат при пълна независимост, разбира се, в това число и Конституционалния съд. Институциите трябва да гарантират демокрацията, принципа на правовата държава и спазването на човешките права в Грузия. Предстоящата предизборна кампания ще бъде първата, при която ще е влязло в сила споразумението за асоцииране. Ние подкрепяме идеята на правителството за свободни и добре организирани избори. Резултатът от изборите трябва да бъде признат и да гарантира свободата на медиите. Това е съществено. Важно, като трябва да се предостави и достъп на опозиционните партии до изборите. Оценяваме напредъка на Грузия в прилагането на съдебната реформа. Съдебните реформи са в сърцето на споразумението за асоцииране, въпреки че Европейския съюз не може да има думата по отношение на различните дела в съда. Просто искаме изискванията да бъдат спазени. Това се прилага към така наречените вис... случаи на високопоставени лица, които са изправени пред съда. Случая Роставито и предварителното задържане под стража на този активист от опозицията. Трябва да подкрепим опитите на Грузия да реформира съдебната система, да запази правовата държава и да осигури независима съдебна система. в съвета за асоцииране заместник-председателя Могерини и комисаря Хан приветстваха напредъка на Гърция по отношение на либерализирането на визовия режим. Много от изискванията вече са изпълнени. Грузия трябва да продължава да работи в този дух. Не можем на този етап да прогнозираме какъв ще бъде крайния резултат. Виждаме, че е, процеса напредва положително. И добре. Относно Южна Осетия и Кавказия, Проблемите също са вписани в съвета за асоцииране. Напълно ще подкрепим териториалната цялост на Грузия. Европейския съюз желая да поддържа мирния процес и да спомогне за решаването на конфликта. Политиката за непризнаване и неземане на страна в Грузия въжи. Относно Северен Кавказ, Европейския съюз в момента председателства дискусиите в Женева. Виждаме съществени е, сигнали за изпълнение на поетите от Грузия задължения. Европейския съюз изрази задоволство от мисиите в Мали и Централно Африканската република, както и относно позицията за Украина. Благодаря ви. Очаквам вашите коментари. Very important matter. Thank you so much. Евхаристо, eh, thank you very much indeed, Mr. Благодаря ви. Сега преминаваме към изказванията от името на политическите групи. Първо за ЕНП Яромир Щетина за две минути. Благодаря, господин председател. Бях а, а, а, в Грузия и видях две революции. Затова високо е, ценя, че последната смяна на правителството стана възоснова на демократични а, е, избори и Грузия успя да се освободи от тежкото си съветско наследство. Правят се е, опити в момента да се изградят нови паметници на Сталин и показва, че този процес е крехък. криминализирането на бивши министри също е част от тежкото наследство от миналото. Нездрави са и а, опитите е, за е, справяне с опозицията, те също са наследство от е, миналата. Плурализма на е, информацията и свободата на е, изразяване са част от демократичните свободи, нали? Така, няколко години един е, е, журналист се изказа също Джугашвили, който е, е внук на Сталин. И след това той а, е, беше заплашен. О, госпожи и господа, ние подписахме миналия е, декември е, споразумение за асоцииране на Грузия, в което са записани основните свободи, върховенство на закона и така нататък. Желая на Грузия много кораж, за да осъществи всичко това и да се консолидира. Благодаря ви. За социалистите и демократите господин Пущинар. Much, Благодаря, господин председател, господин комисар. Прегледа на политиката за добросъседство на Европейския съюз беше представена миналата седмица. Там се казва, че трябва да се възродят отношенията с съседните на Европейския съюз държави. Трябва да обърнем повече възможно, повече внимание на развиването на взаимоотношенията с нашите съседни държави и тук Грузия е водеща държава. За нас е много важно да подкрепим гражданите на държава, взела ясно проевропейско отношение. Грузия е важен за нас партньор в Черноморския регион а, особено с а, оглед на сегашната драматична ситуация. Грузия а, напредна много, а, проведе много реформи а, и изпълни плана за действие за визвата либерализация. А, в следващия доклад трябва да отчетем напредъка на Грузия и да дадем на гражданите свободен, свободен достъп без виза. Европейският съюз трябва да подпомогне процеса на реформи, но трябва да подчертаем правото на Грузия за териториална, териториален суверенитет. Този процес в момента е, е застрашен е, от е, отношенията с Абхазия и Южна Осетия. Трябва да подкрепим основните реформи в Грузия и молба към НДП не се намесвайте политически в случая с Грузия. По този начин не можем да им помогнем на Грузия, ще помогнем само на нейните врагове. Благодаря за вниманието. Благодаря на господин Бостинаров. Давам думата Имам, давам думата на госпожа Фотинга. Благодаря ви. Нелегантно присъединяване на Крим доведе до напрежение и страх в Грузия. По този начин Грузия се доближи още повече до а, НАТО. НАТО бързо предприе действия. Както спомена комисаря преди малко за Мали, това се отнася и за Украина. Похвални са усилията ви, но има и не толкова добри резултати от политиката в Грузия. И аз бих искала да се спра на следното свободата на словото. Аз съм от дълго време приятел на Грузия и наистина се надявам, че нещата в това отношение ще се подобрят. Да не забравяме опозиционните лидери, които са в затвора в Тбилиси, но и не само. Разчитам на солидни промени в това отношение. Подкрепям силно и либерализирането на визовия режим за Грузия. Благодаря. Сега за АЛДЕ Хавиер Нарт. Благодаря, господин председател. Аз съм приятел на Грузия и на грузинския народ, за това ще говоря открито. Когато се смесват търговията и политиката, това обикновено е в полза на търговията. На преден план са изведени търговските интереси на президента. Той е на 135-то място в списъка най-богатите хора на планетата на Форбс. Той продължава да бъде президент и да държи огромен бизнес. По време на краткия си мандат той вече успя да уволни 7 министри. Той е, контролира ключови е, е, позиции в страната, което е жалко, защото смесва търговските си, комерциалните си интереси, политическите си такива. Трябва да не забравяме случая Ростави Искам да ви призова да действате съобразно закона. Знаем, че Грузия беше постигнала напредък през последните години, но все още липсва доверие в съдебната система, липсва и свобода на пресата. Всичко това трябва да бъде предвижено напред. ако искаме да бъдем честни играчи в Грузия, не бива да действаме както пред, в миналото, в Украина и в Молдова, а именно да им кажем че трябва да станат е, част от е, е, Военен алианс, за да им предоставим помощ. Положението в Грузия е изключително крехко и чувствително и когато предлагаме на Грузия партньорство, трябва да сме реалисти. Грузия не бива да се оставя без подкрепа. Сега за Обединената левица господин Рансдорф. Пане председající, Грузия има зничена инфраструктура. Благодаря, господин председател. Промишлеността на Грузия е разрушена и в региона на Кавказ само 11% е индустриализиран. Този регион има чудесен потенциал за производство на енергия а, и а, има по-голям потенциал за износ на електроенергия, отколкото за вино, например. Аз смятам, че за Кавказския регион трябва да бъде изготвен нещо като план на Маршал. Той трябва да отвори път за помирение има много личности в миналото на Грузия, които са били изтъкнати, а сега ситуацията е деградирала много и има разруха. Смятам, че държавите от Кавказския регион имат огромен потенциал за развитие, който трябва да се използва. И има шанс да докажем, че източното партньорство действа като политика. Успяхме да се справим в случаите с Украина, Молдова или Беларус а, не се справихме толкова добре с Кавказския регион. Време е да действаме и да спрем с декларациите си. Благодаря на господин Ранстов. Приемате ли въпроса синя карта от господин Островичес? Да, Приемам картата. Pone pirmininkė, kolega, ačiū už, kad sutikote atsakyti mano klausimą. Aš sutinku, kad statybos, енергетика, žemė. Благодаря, господин председател. Съгласен съм, че Економиката е много важна за Грузия. Сама, самият аз съм приятел на Грузия. Имаме обаче изградени седем нови паметника на Сталин от последните години. Сталин е престъпник, но хората го опочитат, защото се противопоставят на Русия. Тук ще ви покажа снимка на един такъв паметник. Искам да коментирате този феномен. Отговор. Този въпрос едва ли е част от нашата дискусия днес. Не съм казал, че моите политически примери са а, Сталин. А, по-скоро е Сахашвили, човекът, когато трябва да следваме като пример. А, моята държава беше потискана от а, Сталин и трябваше след Втората световна война да поеме по различен път но тази тема е различна и по-скоро е обект на дебат от дискотики. Господин Полчак има следващ въпрос към вас. Yes? Mr. Polchak, take a floor, please. Děkuji, pane poslanče, že jste akceptoval moji eh, kartu. Já jsem se zájmem vyslechl vaš... Благодаря, че приехте мой въпрос е, с синя карта. Много внимателно изслушах думите ви те звучаха добре, но ако е, искате някакъв е, вид план Маршал за Грузия или за Кавказ, това не би ли означавало, че те биха били в същото положение, както когато Съветския съюз отказа Чехословакия да участва в плана Маршал. Положението с плана Марша през 1945 година беше доста по-сложно. Атмосферата в онзи момент е била много политизирана. Когато през 1947 година тежка суша засегна економиката на Чехословакия, страната остана без е, достатъчно запаси за храна, е, от храна и когато бяха предложени зърнени храни, те тези предложения бяха свързани с определени условия. Единствената страна, която не постави условия, беше Канада. Благодаря. От името на групата на зелените, госпожа Хайри Хаутала има думата. Uh, Благодаря, господин председател. Независимо от всички недостатъци и предизвикателства в Грузия, аз мислям, че тя е една от страните от източното партньорство, която показва, че много държи на европейското си бъдеще. Преди пет години аз нямаше да повярвам, че тази страна може и един ден да стане член на Европейския съюз. Разбира се, в момента това е далечна перспектива, но страната полага огромни усилия. И ние трябва да подкрепим европейския избор. Както знаем, дългата сянка на Русия е, виси върху всяка страна от източното партньорство. В сравнение с предишния режим, аз мисля, че Реформите продължават, има резултати и независимо от някои недостатъци, реформата в съдебната система продължава. И също така ние трябва да проявяваме стрикност по отношение на реформите в медиите. А също така и по отношение на съдебната система имаме надежда и положителни сигнали че съдът, както е в конкретния случай, проявява независимост. Не можем да не го подкрепяме. Като Европейски парламент ние трябва да подкрепяме Грузия и другите страни от източното партньорство да станат част от нашата общност. Благодаря. Благодаря. Сега от името на Европа на нациите и свободата, господин Шафхаузер. Уважаеми колеги, господин представител на комисията, аз използвам случая в малко по-широк смисъл и е, ще се изкажа в по-широк смисъл, геополитически смисъл. Ние преминахме от еднополярен свят под иерархията на Америка в е, биполярен свят. Китай днес е втората економическа сила и е, по отношение на покупателна способност първа сила. САЩ, е, за да запазят лидерството си, имат нужда от Европа. И е, трансатлантическият договор ТИТИП е, е едно от израженията на това. Европа трябва да знае, че е, става дума за. Е, това, че цялата политика на Европейската комисия, тази политика, която е, противно на мен като алзасец, който говори, е, всъщност трябва да се, вместо да направи е, мост между две култури, каквато е германската култура и френската култура в Европа, културата на изтока с да речем културата на Русия можем да направим един голям европейски комплекс, е, мултиполярен. Вие обаче искате да отхвърлите това. Искате всички страни Сърбия, Молдавия, Грузия, Украина да направят ексклюзивен избор в полза на една а, е, противна на тях политика в интерес на Европа. Наистина вие ще бъдете осъдени. Благодаря. Сега е време за независимите. Господин Георгиус Епи Тидеос. Благодаря. За Европейския съюз Грузия е пионер в политиката за съседство и подкрепя нейната цялост и би искал да се сложи край на конфликта и в Южно Осетия. Бихме искали политика, която да не противоречи на интересите на Русия. Русия е стратегически партньор за Европейския съюз. Е, това е реалност. Сътрудничеството с Русия очевидно е необходимо, за да се борим срещу ислямска държава. Ние не бива да допускаме Грузия да ни разделя. Имаме нужда от диалог. Сегашните обстоятелства улесняват подобно сближателство. Ние подкрепяме Грузия в демократизация и ние ще допринесем по този начин за по-сигурна Европа имайки предвид трагичните събития в Париж, би трябвало да водим реалистична политика. Господин Михаил Галер. Благодаря, господин председател. Радвам се, че трябва да подкрепяте европейския флаг и от това вашият министър председател трябва да вземе пример. Гражданите на Грузия са по-важни за нас, може би, от европейците, защото са ориентирани към Европейския съюз. Те работят заедно с нас. Искаме да ги видим в нашата система, в нашето економическо пространство, защото по този начин ще се разшири залата на стабилност в нашето съседство. Това обаче е свързано с условия. Искаме спазване на човешките права и гражданските права. Очакваме плуралистична демокрация. Тези очаквания имат и гражданите на Грузия. Грузинците подкрепят модернизирането и реформите. С това политиците и партиите трябва да се отнасят много по-грижливо, отколкото преди. Не съм грузинец, не съм италианец, но все пак е, обичам страста в политиката и е, също така лидерството в политиката. Обаче е погрешно да се разрушава политиката на сътрудничество между демократи. Грешно е, когато политиката се изразява само в борба за власт и когато е, се включват медиите повече отколкото трябва. Грузинците очакват от политиката постигане на напредък, решаване на проблеми и развитие на страната си по европейски начин, свободни от намесата на големия съсед Русия. Това ще стане възможно, когато грузинската политика насърчава сплутаността в обществото, насочена е към общи цели и когато нашата европейска мечта се превърне в мечта на всички грузинци. Благодаря. Like Благодаря, господин Галер. Е, Хареса ми вашето чувство за хумор. Господин Мамикин си има думата. Благодаря, господин председател. Тази година отбелязваме 23-та година от установяването на официални дипломатически отношения между Европейския съюз и Република Грузия. Взаимните ни отношения винаги са били насочени към партньорство и диалог. През последната година бе подписано споразумение за асоцииране Европейски съюз Грузия, в което се включва и дълбоко и, задъл... и разширено сътрудничество в областта на търговията нещо, което трябва да допринесе за бъдещото развитие на Грузия. Напредък по либерализирането на визите обаче може да бъде ускорен. В Украина и Молдова това вече е постигнато, въпреки че условията в Грузия са спазани не по-зле, отколкото в тези две страни. Е, в Грузия това не е постигнато също време, но има напредък в областта на борбата с, прав... с на пари, с трафика на хора, с, с, има напредък в свободата на медиите и на правата на човека. Това показва, че Грузия е повече от готова да финализира нещата успешно. Грузия, освен това, представлява и посредник на нашите ценности в своя регион. Трябва да се имат предвид и ролята на Православната църква на Грузия и на Патриарха на Грузия. Това е Грузия днес. И ако има един съсед, с който Европейския съюз може със сигурност да задълбочи отношенията си, това е Република Грузия. Благодаря. Господин Саджат Карим, една минута. От името на Европейския парламент да ръководих първата среща междупарламентарна среща Европейски парламент е, Грузия. И от името на е, е, всички колеги искам да благодаря на всички участвали в тези заседания, които бяха изключително задълбочени и пространни доста сериозна работа свършихме и мисля, че постигнахме най-важното да установим отношенията си парламент с парламент, а не в рамките на политически афилиации. Много се радвам, че постигнато споразумението за асоцииране и е, за свободна търговия от Следващата много важна стъпка е либерализирането на визите. Това е мечта на Грузия. Това е много важен сигнал и за хората в Абхазия и Осетия. Наближават избори в страната и е много важно Грузия да покаже ангажимента си спрямо европейските ценности и в случая днес една от тези най-важни ценности е свободата на медиите. Благодаря на господин Карим. Господин Месарич има думата. Uh, uh, Благодаря, господин председател и господин комисар, за оптимистичното обобщение на събитията в Грузия. Надявам се, че оценката ви е оправдана. Грузия постигна огромен напредък след като си възвърна независимостта и както посочиха моите колеги, след като преминаха през конституционни промени, промени в правителствата, тя извърши доста. Много от нашите страни биха могли да се гордеят със същото. Заедно с това политическата стабилност никога не е нещо, което може да се приеме за даденост. Трябва да се работи активно по постигането на политическа стабилност. И това предполага уважение на опозицията, което е задължително условие. Заедно с това политическата опозиция трябва да работи за мирни промени в рамките на демократичния процес. Още нещо. Има последното проучване на общественото мнение говори за 12% на подкрепа за руските партии. Това е притеснително. Благодаря, казва председателят. Господин Андрей Пленкович за две минути. Благодаря, господин председател Чернецки. Грузия е приоритет на Европейския съюз в сферата на източното партньорство и страната доказа, че провежда необходимите реформи. Революцията на розите от 2003 година положи началото на една голяма традиция – преминаване към а, страна с ясна европейска ориентация. За съжаление, цената за това беше висока. Имаше блокада от страна на Русия и, разбира се, след това събитията в Абхазия и Осетия. Е, споразумението за свободна търговия и за асоцииране ще даде необходимия тласък за по-нататъчни реформи, но скорошните събития във връзка с Ростави 2 наистина будят загриженост е, по отношение на натиска, който се оказва върху опозицията. Аз участвах в делегацията, която посети Грузия и ние Говорихме за политическата обвързаност на съдебната система и задържането на лица от опозицията. Особено Тревожно е положението, свързано с изборите, годината на избори. Тук вече медиите играят роля. Необходима ни е равнопоставена медийна кампания и се надявам, че Грузия ще използва своя потенциал. Ние Поканихме скоро министра на правосъдието и министъра на външните работи в Комисията по външни работи АФЕТ. Надяваме се, че ние ще успеем заедно с ДЦФТА и споразумението за асоцииране, също така и с споразумение за облегчаване на визовия режим, да помогнем на Грузия да тръгне по европейски път като една от важните страни от източното партньорство. Благодаря. Кати Пири, две минутен. Кати Пири за две минути. Благодаря. Грузия в много отношения успех. Единствената страна в региона, която успя да постигне мирен преход от едно правителство към друго и преходът е чрез избори, а не на улиците. Освен това, Грузия е една от трите страни в източното партньорство, които казват, че искат по-тесни взаимоотношения с ЕСА. Споразумението за асоцииране е в основата взаимоотношение, основано на ценности. Върховенство на закон, права на човека и медийна свобода са в сърцето на тези ценности. Ето защо е много важно доли и представата за намеса на съдебната система да се избегне. Казано дипломатично, случаят Роставичо трябваше да се третира по различен начин. Тревожно е, че президента Саакашвили се опита да използва този случай, за да потикне към безредици. Това е последното, от което има нужда Грузия. Грузия има нужда от нови реформи. Освен това, около нея има толкова нестабилност, че не може да си позволи дълбоки вътрешни разделения. Заплахата е външна. Три години след демократичната смяна на правителството е крайно време политическите сили да се обединят важен осезаем резултат от сътрудничество между Европейския съюз и Грузия е облегчаването на визовия режим. Това може да бъде изложено на опасност, ако продължи нездравото политическо съперничество. Има ли проблеми в Грузия? Да, разбира се. Ето някои от тях. Менталитета на победителят печели всичко се запазва. Властите не са отговорни пред никого. Създават се непрекъснато радикални групи и не е ясно кой ги финансира. Заедно с това съм убедена, че с е, истински усилия от страна на всички страни, необходимите реформи, започнати при предишната администрация, могат да продължат и грузинските граждани могат е, да извлекат полза от, от истинското взаимодействие.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 Е, господин председател, уважаеми господин представител на комисията, дами и господа. Сред е, всички страни от източното партньорство най-бързо по пътя на демокрацията и плурализма се движи Грузия. Позицията на Грузия се подобри по всички показатели. Медийна свобода, свобода на интернет, правова държава, добро държавно управление и граждански права. Това са факти. Факт е също, че проевропейските партии там могат да бъдат застрашени, защото има все повече популистски антиевропейски сили. Тези сили стават все по-твърди, разраства се влиянието им и това се дължи на грешки на партиите. Чухме за скандала с подслушвания, също така брутални методи по отношение на опозицията, опозиционните медии. Установихме това в случая Ростави 2. Освен това, ние трябва да споменем Осетия и Абхазия, поради което трябва да изчакаме да видим дали Грузия ще се движи по европейския курс. Трябва да се говори и за визовия режим, работи се по неговото облегчаване. Такъв безвизов режим би бил е, от двустранна полза за Европейския съюз и за Грузия, не само в политическо, но и в економическо отношение. Грузия има нужда от по-голям ангажимент на Европейския съюз в медийната сфера и в връзките с обществеността, така че руската пропаганда там да не бележи успех. Трябва да помогнем да се развият журналистическите дейности, също така трябва да се формира обществено мнение на базата на факти и да се допуска плурализъм на мненията. Аз очаквам да чуя от вас, господин комисар, какви са шансовете във връзка с облегчаване на визовия режим и дали има проекти за подпомагане на медиите в Грузия. Е, Сега е време за спонтанните изказвания. Едвард Кукън има думата. Благодаря. В контекста на настоящата европейска политика за добросъседство, искам да подчертая, че страните, които искат да задълбочат отношенията си с Европейския съюз, трябва да бъдат подкрепени. Същевременно трябва да е ясно, че тези страни трябва да въведат определени стандарти. Грузия е една от страните, която е показала, че е посветена на своето сближаване с Европейския съюз чрез политическа и економическа интеграция и чрез реформи. Грузия има за цел да защити и териториалния си интегритет и можем да интегрираме Грузия по много начини, включително и към Европейския енергиен пазар. Трябва да има яснота за правила, свързани с върховенството на закона и е, за лоялната конкуренция в областта на демокрацията. На Отис Мария си има дума. Благодаря, господин председател. Отношенията между Европейския съюз и Грузия са особено важни, защото това Отношенията между Грузия и Европейския съюз са много важни, защото Грузия е важен фактор в Кавказския регион. Грузия води в източното партньорство и е, то е насочено към укрепване на економическите отношения на Европейския съюз с страните от източното партньорство, особено с Грузия. Трябва да се гарантира енергийната сигурност и Нашите връзки трябва да бъдат от двустранна полза. Източното партньорство обаче не трябва да се използва от определени фактори като инструмент за намеса във вътрешната политика на Грузия. Грузия трябва да остане тук независима, трябва да може суверенно да решава за своята политика, като разбира се да спазва гражданските права, е, принципите на правовата държава и е, гражданските права. Само по този начин политическата ситуация в Грузия може да се развива положително. През 2016 година имаме избори и трябва всички права да бъдат гарантирани. Благодаря, казва председателят. Е, now, uh, Такъв въпрос. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин комисар, уважаеми колеги, Грузия е страна с богата история и е изразена национална култура без съмнение страната е част от европейската история и напълно заслужено само преди година празнуваше подписването на споразумението за асоцииране с европейския съюз. особено впечатляващ е фактът че повече от шестдесет и девет процента от населението подкрепят споразумението както и че има общонационален консенсус за членство на страната в нато. в продължение на дълги години грузия е била част от съветския съюз и днес търси своята европейска самоличност. като човек идващ от бивша комунистическа държава ясно осъзнавам пред какви предизвикателства е изправена младата грузинска демокрация. притеснителните събития от последните месеци са доказателство за това и ние няма как да не ги толерираме. въпреки това трябва да настояваме пред всички страни да уважават върховенството на закона независимостта на съдебната власт и свободата на медиите. грузия се нуждае от нашата продължителна подкрепа за да затвърди своя европейски път. благодаря. Благодаря. Господин Кючук. Господин Игор Сотош има думата. Благодаря много. Много сме чували за Грузия положителни оценки. Въпросът е обаче Кои преценки са реалистични? Много е важно как се измерва напредъка, как се измерват постигнатите резултати, какви са показателите, какви са критериите. За това поисках думата. Мисля, че е важно Европейската комисия и Европейския парламент да си сътрудничат с съвета на Европа – съвета на Европа играе много важна роля за оценяването на положението с правата на човека, демокрацията, свободата на медиите, свободата на словото и върховенството на закона. Мисля, че е добре да си сътрудничим с съвета на Европа по-тясно в тези области, тъй като те вече имат стандарти, с които да преценяват благодаря, господин Солтеш. Господин Полчак. Děkuji vám, pane předsedo, za udělení slova. Благодаря, господин председател. През 2012 година партията на Сакашвили предаде властта на спечелите изборите, това беше победа за демокрацията. Грузия положи огромни усилия за преход. Страната има не само голям енергиен потенциал. Тя е ключов партньор и съюзник на Европа в Кавказския регион. Ето защо приветствам извършените в тази страна реформи. Тези реформи трябва да продължат и политическият натиск е нещо, на което Грузия трябва да издържи. Благодаря, казва председателят. И сега от името на Европейската комисия господин Стилианидис. Благодаря, господин председател. Както вече казах в стъпителните си думи, ние следим отблизо дали общите принципи се спазват. Ние правим това като партньори заедно с Грузия, с убеждението, че укрепването на демокрацията и върховенството на закона – се спазват и заедно с това, че има прозрачност. Това е в наш общ интерес. Това съответства напълно на приоритетите, изложени в прегледа на европейската политика за съседство. По време на поведението си госпожа Могерини беше благоприятно впечатлена от реформите в Грузия. Лидерите отчетаха, че е необходимо реформите да продължават и да се създаде безопасно пространство за предизборна кампания с оглед на изборите до година. Няколко думи за облегчаването на визовия режим беше повдигна този въпрос. Процесът е свързан с оценка на реформите и информация предоставена от грузинските власти през декември, т.е. следващия месец, ние ще излезем с доклад. След публикуването на този доклад комисията ще може да представи законодателно предложение за облегчаване на визите. След това решението трябва да бъде взето от парламента и съвета. Срокът за решението е нещо, което трудно може да се предвиди. В заключение, нека да кажа, че е, споразумението за асоцииране е конкретен, е, конкретен инструмент за пълна реализация на потенциала на нашите отношения. Вниманието е насочено към подкрепа на най-важните реформи. Разбира се, економическо управление, сътрудничество в областта на транспорта, околната среда. И разбира се, ние сме настроени оптимистично, защото това е свързано с нашите виждания. Евхаристо, dziękuję bardzo пани комисажу, за... Благодаря, господин комисар.